Сега продължаваме с дневния ред, поддневния ред на АФЕТ, на нашата комисия, само АФЕТ вече. Госпожа Кипири помоли в днешното заседание, днес и утре да засегнем и въпроса за Турция ще се опитаме утре след обед да вмъкнем темата в дневния ред. Просто мисля, че е наложително да обсъдим този въпрос. Сега Someone from the... Някой от... Сега чакаме да чуем за делегацията от Молдов, за Молдова. Можем да започнем по точка 4. Пет, очевидно, има предвид господин председателят, изборите в Молдова. Имате дома господин Солтеш. Благодаря много, господин председател, за това, че ме ми дадохте думата, за да говоря за посещението на делегация на Европейския съюз за Европейски парламент за наблюдение на президентските избори в Молдова. За първи път има а, такива преки избори от 96-та година съм. Това е само първия кръг. Лидерът на Социалистическата партия в Молдова е, е получил 48,7% от гласовете, т.е. Е, не успя да спечели с съвсем малко на 30 октомври. Майя Сандо е най-силният опонент, 50% с е избирателната активност. Молдова е важен съсед на Европейския съюз и Европейския съюз продължава да подкрепя реформите в страната. Това е тема, на която наблягаме в всички срещи, включително и с настоящия президент, както и с представители на правителството. И участвахме в изготвянето на първоначалното изявление, представено на пресконференцията миналата седмица, с което изявление сме напълно съгласни. Доволни сме от сътрудничеството с колегите от Народното събрание в е, Кишинев. Разполагате с е, първоначалния вариант на текста. Е, заключенията са, че изборите са справедливи, но са имало злопотреба с административни ресурси и липса на прозрачност и на липса на баланс в отразяването в медиите. Ще се спра на тези въпроси. Първо, действително изборният процес беше организиран изключително професионално и много добре работиха и избирателните секции. Три четвърти от участниците в избирателните секции, включително и председателите, бяха жени. Радваме се, че има сравнително висок брой жени кандидатки. Четири от деветимата кандидати са жени и, както споменах по-рано, една от тях стигна и до втори кръг. Това е подобрение в сравнение с предходните избори и се радваме, че жените могат да участват активно във всички сфери на политическия живот. Медиите се въздържат от стереотипни коментари, свързани с пола на кандидатите и показват равностойно уважение към всички кандидати. По време на посещението си в Молдова имахме възможност да се срещнем и с различни заинтересовани страни, представляващи различните политически партии, медии, неправителствени организации и взехме предвид и заключенията на дългосрочните наблюдатели. Заедно с останалите наблюдатели очертахме основните поводи за загриженост, именно въпроса за финансовия надзор и липсата на прозрачност при реалното финансиране на кампанията и възможностите да се манипулират медиите, до които може да се стигне поради тази причина, нещо, което е сериозен повод за безпокойство подготвителните срещи бяха повдигнати въпроси за цялостното покриване на изборната кампания в медиите, особено по телевизиите. От името на делегацията призовах медиите да действат съгласно високи етични стандарти и да спазват правилата за равнопоставеност и обективност. И накрая на един от, едно от задълженията на всички политически сили е да се избягват сяващи напрежение изказвания и да се даде възможност хората в Молдова да направят своя избор въз основа на информация, обективна информация за политическите програми на двете кандидати. И така очакваме втория кръг от изборите и ще информираме всички за него, след като той мина тази неделя. Благодаря много за тази възможност. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председателю. Като член на нашата делегация от ръководство на господин Шолтес като наблюдатели искам да потвърдя казаното от него. Е, ние наблюдавахме и в изборите в столицата, и в провинцията. В столицата, трябва, за столицата трябва да кажа, че е, всички местни избирателни секции, техните членове бяха добре подготвени, проактивни, така бяха и кандидатите. Изборите бяха професионално и добре организирани в провинцията нямаше опити за нарушения, но в Ордей, където имаше бойкот на изборите поради дисквалифицирания местен кандидат, имаше хора, които бяха възпрепятствани да участват в изборите, но полицията бе уведомена и в крайна сметка всеки, който желаеше, имаше възможност да гласува. Не видяхме нередности или измами, но имаше възпрепятстване на хората в провинцията и близо до границата на Приднестровието и там бяхме, забелязахме напрежение. Нямаше наредности но бе чухме, каза се, че има хора, които са били доведени с автобуси да гласувани, което, да гласувани, което не е измама и не е нередно, но това бяха под, хора, подкрепещи определени кандидати трябва да кажем, че имаше пречка за много... Е, не се създаде възможност за измами и е, гласуване на повече от едно място, но е, както каза Игор, обективното отразяване в медиите и поведението на политическите партии ще трябва да се следят много внимателно и в контекста на взаимоотношенията ни с Молдова въпроси от голямо значение в президентската кампания и важни за нас и след изборите, борбата с корупцията, укрепване на съдебната система и в крайна сметка разкриване на банковите измами. Говорим за 1 милиард евро. Това се отразява на хората, тревожи ги и са теми, които ще останат на дневен ред пред бъдещия президент. Накратко подкрепям казаното от Игор Шолтес. И благодаря за начина по който той ръководи нашата делегация. Това бяха честни, демократични избори и очакваме да видим как ще протече втория им тур. So no, no vote early, vote often is possible. Винаги е възможно да се гласува и предварително. Господин Крис. Благодаря, господин председател. Нека да поздравя правителството на Молдава за това, че организира много добре процеса на изборите. На второ място, нека да не забравяме, че Молдова не е президентска република. Ролята и компетенциите на президента са важни, но сравнително ограничени. Правителството всъщност прилага реформите. Това е нещо, което не трябва да забравяме. Така както виждам аз нещата, на въпрос само на часове преди МВФ, Международния валутен фонд, да ни даде добри новини за, под... за одобрение на споразумението МВФ Молдова на ниво преговарящ екип. Що се отнася до Майя Сандо, вторият е, попредмина кандидат, тя трябва да покаже познаване на избирателите и да вземе предвид, че някои от е, тях са рускоговорящи. Благодаря. Thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Мисля, че тук трябва да, да признаем, че има една демократична рамка, в която бяха проведени неодавна изборите в Молдова. Това е голяма крачка напред. Символично изражение на реформите, които бяха проведени в политиката на тази страна. И наистина, правната рамка се промени в Осло в Молдова, както беше справедливо отбелязано от колегите, говорили преди мен. Президента, който беше избран, има все още много ограничени права. Чуваме, разбира се, много обещания. Има и големи скандали в кампанията и трябва много реалистично да оценяваме промените в резултат на изборите. Всъщност имаше много кандидати на тези избори много от тях се отказаха, които за мен е ясен знак за консолидацията а, и оплътняването на позициите на държавите. А, ако да кажем един кандидат от НП, е е, се яви на балотажа, това е наистина положителен знак за кон, консолидация. Е, атмосферата на, по време на кампанията беше малко хаотична по отношение на господин Додон, който всъщност беше преговарящ за присъединяването към Европейския съюз, а сега той е за ревизиране на споразумението за присъединяване и говори за много по-близки отношения с Русия. А, и всъщност изглежда, че някои от а, избирателите в Молдова са му повярвали на обещанията и са го последвали. Но аз а, мисля, че гражданите на Молдова ще изберат президент, който ще ускори реформите, защото в, в Молдова са необходими реформи и пак реформи. И се надявам, че няма да се окажем в ситуация, при която някои политически институции в страната ще действат срещу бъдещето на страната. Очаквам, има много големи очаквания за втория кръг. Имаме кандидат, който ясно говори, Майя Сандо, за историческото бъдеще на Молдова. Благодаря, господин председател, господин Касталдо. Аз участвах в мисията за наблюдение на изборите. Искам да благодаря на служителите в парламента за тяхната, тяхното желание да ни помогне. Искам да благодаря на колегата Солтеш за фантастичното справяне с, с работата си. Той създаде хармония в делегацията. Всички ние бяхме много ангажирани да извършим успешно задачата си. Така че ще дам една много положителна оценка на работата ни на фона на това, което каза и господин Марешан, който, който беше също така наблюдател с мен. Естествено, видяхме някои наредности, но те не бяха от такова естество, че да повлияят на резултата на изборите. В общественото мнение обаче би това едно разделение, така че би трябвало да се поддържа а, сътрудничество с тази държава, за да може тя да поддържа своята европейска перспектива. Имаше скандали в тази държава, измами с изчезнали милиони долари от три големи банки в страната. А, Имахме контакти с, президента, с, с министр-председателя, с председателя на парламента и се убедихме за тяхното желание да подведат под, съветна, под съдебна отговорност виновните. Както каза господин Шолтес, трябва нещата да бъдат много ясни, проверките от сметната палата да се извършват не само по време на кампанията, но и в периода преди изборите. Самия факт, че те се провеждат за първи път от толкова години, Молдовския съд предложи преди няколко години една промяна, която може да доведе до истински конституционни промени по външната политика, по желанието да се извършват реформи. Това по Конституцията обаче не влиза в правомощията на парламента, но парламент, президент, извинете, получава легитимност в резултат от тези избори. И ни би трябвало да наблюдаваме сега втория кръг. Все още има напрежения, но призовавам всички да запазят ангажираността си много политически групи имат партньори там, а, е, ние нямаме, но ние бихме искали да поддържаме прозрачността. Много от създадените контакти са с партии, които не поддържат този подход е, е, и е много важно наистина да имаме партньори в тази страна, на които да можем да вярваме и трябва много внимателно да подходим към проблема. Много се радвам, че колегите отчитат един резултат е, – а, който е демократично постигнат, макар че те не са благоприятни за европейския кандидат. А, сега, разбира се, сравни, а, а, сравнението е неуместно, ако това се беше случило в. в Украина нямаше да се радваме. Политиката трябва да бъде добра, е, добра политика, с, с континентално европейско интегриране. Следователно, аз съм изключително щастлив да установя, че демократичните резултати са признати и че хората, които а, ние а, искаме а, да, да допринесат за мира, а не за войната, наистина го правят. Позволете да кажа още веднъж че една група наблюдатели констатира в Украина, че изборите са честни и свободни и е, това не бива да се поставя под въпрос предвид изказванията, които чухме. Това е безспорно, така е и в Украина винаги сме казвали, че е, дори след събитията в Крим, нагласите са проевропейски защото това, което стана с гласуването за Крим е абсолютно неприемливо, което е, е констатирано от всички. Впрочем, това намирах и финансово изражение, като говорим за подкрепа на господин Путин за госпожа Люпен. Сега господин Канете има Госпожа Канята, извинявайте. Сандра, чакаме изказването ти. Благодаря, господин председател. Бих желала да изразя удовлетворението си от това, че първия кръг на президентските избори беше отчетен като честен. Искам обаче да привлека към вниманието на колегите факта, че ще има и втори кръг ще има балотаж и че все още има някои проблеми, на които трябва да обърнем внимание и също така трябва да подчертаем това и на местните власти и на ЦИК един от основните проблеми е свързан с свободата на медиите. Ако 80% от медиите са в ръцете на един човек, естествено това се отразява на резултатите. Знае се широко в Молдова, че на местно и регионално равнище има се използват много широко административни ресурси от кандидатите, които имат на свое разположение такива ресурси. Един друг проблем е свързан с прозрачността на финансирането на кампанията. Има неравнопоставености и е, ЦИК би трябвало да настоява да се обърне повече внимание на закона, на изборния закон и на неговото приложение. Един друг аспект, който е доста слаб, как е, гражданите на Молдова, които временно живеят или работят в чужбина, каква възможност ще имат да гласуват, защото техният брой е доста голям. И последното нещо, което е много странно, което не може да се промени при тези избори, но това е нещо, по което много се дебатира, е промяната на а, закона за изборите, член 47, който забранява на кандидатите да се показва заедно с важни исторически личности. И това наистина най-странното нещо, което съм виждала, дори в африкански държави, които нямат никакви претенции да са демократични, там няма законодателство от този вид. Така че не се надяваме, че след втория кръг ще можем да кажем същото, а именно, че изборите са били честни и че е, е направена голяма стъпка на демократиза... към демократизация на молдовското общество. Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Uh, Dadaus... Мога да ви кажа, че ако на господин Дадаус му беше позволено да се, при, да, да се присламчи към Путин, той щеше да вземе 60, ако не и 70% от гласовете. Първо не се каза както трябва и второ аз не го, не го разбрах. С това изчерпваме тази точка от дневния ред и пристъпваме към следващата разговор с господин Жан Артюи по повод комисията, посещението на делегация на комисията по бюджетни въпроси в Газа. Oh, try to survive. Meine Damen und Herren, Госпожи и господа, казвам на всички ви, добре дошли по тази точка от дневния ред. Сред нас е колегата Артюи, председател на Комисията по бюджета. Той направи посещение в ивицата Газа по мандат, възложен от е, господин Шулц, който и аз имах, но за жалост не можах да споделя това пътуване господин Артуи съчета това пътуване с друго пътуване и така за посети западния пряк, бряг и ивицата Газа, нещата на развитието, на развитието там на събитията, на хуманитарното положение и отражението и резултатите от европейското финансиране там до пътуването на господин Артюи нямаше нито един европейски депутат, е, който да успя да направи такова посещение, било поради невъзможно, било поради липса на разрешение. Това е от 2011 година насам. За наша радост е, това пътуване се осъществи и се надявам, че колега ще чуем от вас не само лоши новини. Имате думата, господин Арти. Мерси, благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми колеги, за това, че ме приветствате тук, за да ви разкажа за една мисия, която е, проведохме от 18 е, до 21 е, юли в е, Газа и Палетина, е, Палестина. Аз изпълних тази мисия като председател на комисията по бюджета по поръчка на а, нашия председател Мартин Шулц да ви а, разкажа за това как се използват кредитите на Европейския съюз. Това са 300 милиона, които се предвиждат за Палестина и които правят от Европейския съюз първият донор. Ние, ние трябваше да бъдем заедно с вас, но за съжаление нашите а, графици не е, позволиха това. Аз поставих едно условие. Аз не съм ходил в Газа е, от 2011 година и е, също така исках да прекарам една нощ в Газа, просто от е, е, отказах е, да присъствам от 9 до 3, защото това можеше да намали ценността на а, посещението ми и а, Европейския съюз допринася средства и исках да оценя проблемите на економическото развитие, пред които са изправени палестинците, най-вече в Газа. И както ви казах, а, сега във връзка с съдържанието на тази мисия и на отчета, който а, качих в моя сайт, аз а, бях в израелската част и разбира се в Газа, Кирем Шалом, мястото, където преминават стоките, всъщност направи ми много голямо впечатление е, веригата от камиони, около 800 камиони, 80 е, камиона излизат от Газа към Израел. Контролът е много стриктен върху Стоките също така евреите, израелците внимават много да не преминават стоки или материали, от които би могло да се направи оръжие между Газа и Израел. Сигурността е изключително строг и ограниченията, които които налагат Израел, правят от е, газа, нещо като газа. Економическата ситуация е драматична. 40% безработица, 60% сред младите. И всички, с които говорих, настояваха, че жителите на газа имат чувството, че са лишени от бъдеще. Аз а, успях да установя някои частни инициативи в една фирма, например Аквакол, която произвежда риба много динамично с, с вяра в бъдещето. А, Посетих една шивашка фабрика, цех, шивашки цех, който прави дрехи за Европа, един инфраструктурен проект, една инсталация за преработване на а, отпадна вода. Бяха изкарчени 100 милиона евро, но са необходими още 20 милиона и констатирахме, че тази фабрика, тази инсталация може да действа, но, но мисля, че мрежата не съществува в околните жилища. Аз зададох въпроса тази пречиствателна станция на около стотина метра от, Европе, от израелската граница и а, разбрах, че израелски фермери използват водата за да напояват своите а, насъждения. Използват се микрокредити. А, без съмнение можем да а, отдадем по-голямо значение на този вид а, частни инициативи. Имаше също така въпрос за ам, професионалното обучение на младите хора. Става дума за млади хора. Ам, също така, както казах и в а, газ а, и в западния бряг. Аз отидох, видях а, бедуините, срещнах се с тях, а, особено тези, които са принудително разселени, говорих с тях – Хипотезата ми е, че много от тях се занимават с някаква втора дейност. Те а, пасат кози а, и овце, обаче не получават достатъчно средства от тези си дейности. И на западния бряг не знам в какви условия работят. А, но а, нямат достатъчно приходи. Също така а, се повдигна въпроса за разрушаването на а, сгради, построени от Европейския съюз, които са скромни сгради а, и може би с няколко десетки или стотици хиляди евро биха могли да бъдат приведени в състояние, което да може да се използват според споразумението от Осло в Израел ни казва, че трябва да се разработи един генерален план, един мастер план, за да може да се определят целите и задачите. Процедурата е много а, сложна. От години и половина няма отговор от израелците. Разгледах, установих, има, а, а, установих инфраструктурите, ние, европейците могат да работят, зачистики всички процедури, което е характеристика на Европейския съюз. И установих също така, а, че има едно, а, е, едно пътно предприятие, 1100 метра. Това е в една общност. Това е едно разкошно шосе с тротуари, с стенички, също така, обаче този път влиза в селото и се вижда, че а, а, Пътищата в селото не са асфалтирани, те са с дубки и може би би било по-ефикасно от гледна точка на интереса на населението да се направи да се направят пътища и по-добре вътре в селото, отколкото навън. Аз всъщност отчитам, че нашите процедури не са толкова взискателни и не отговарят на местните условия. Сега, би трябвало да имаме по-голяма гъвкавост и на място. В финансово отношение, мисля, че мога да откроя няколко заключения, няколко препоръки Имам чувството, че липсва глобална визия за това какво може да се направи, какво искаме да направим в Палестина и също така липса на координация. Имаме наше представителство на Европейския съюз, което прави каквото може, но не съм сигурен дали те имат много ясни пътни карти, образно казано, дали могат да се намесят и неправителствените организации, но и представителствата на повечето държави членки на Европейския съюз. Не мога да кажа, че има а, ръководна роля, лидершип, а, на лидерство на Европейския съюз или на някоя негова държава членка и координацията, разбира се, може да бъде много е, подобрена. В газа няма координация и при липса на такава координация между местните власти оставам с убеждението, че представителството на Европейския съюз е поело тази функция и че има една институция, която да се заеме с координацията. И аз мисля, във връзка с едно наблюдение, което направих във връзка с частната инициатива, би трябвало да дадем приоритет проекта, на малки проекти, даже микропроекти, а не толкова на големи инфраструктурни проекти, които а, не винаги отговарят на целите а, в момента, в който са били създадени. Аз говоря за проекта ФАРА, за Средиземноморския съюз, за обезсоляване на морската вода. И трябва да бъда много внимателни за това какво би могло да бъде ефикасно. Мисля, че трябва да се създадат условия за създаване на съвместни проекти между Газа и а, Израел, което се използва и за питейната вода, и за отпадната вода, така както това съществуваше преди 30 на години в, 86-та година имаше а, промишлени предприятия на границата между Газа и Израел. И това даваше възможност на много хора, които живеят в Газа, да а, имат професионална дейност. И какви заключения можем да направим в най-общи линии? Уважаеми господин председател, здрави колеги, аз съм от комисията по бюджета, няма да излизам от своите правомощи. Естествено, вашата комисия има ам, авторитет приоритет в тези сфери. Но каква, как се разпределят ролите между Израел, който развива своя план за а, а, във връзка с, с териториите, независимо от а, теорията, за жизнеността на а, палестинската държава. Мисля, че трябва да се работи в а, хуманитарния аспект, за да може Израел да постигне удовлетворително решение а, а, да се го, помисли малко за координацията между Палестина и Израел, а, да се намери, да се намери един посредник, който да отчита значението на този генерален план. И аз мисля, че Европейски съюз може да претендира за роля, която да не бъде толкова а, възприета като откъсната от нашата роля на първи търговски партньор на Израел в политически план, в мирния проект Европейския съюз да остане а, така малко по в маргинална позиция. И това създава едно объркване. Искам да подчертая трудностите в Европейския съюз да говорят а, с израелците, за да ги накарат да облегчат някои ограничения, наложени върху палестинците, които искат да излязат от територията а, те не могат да дадат винаги а, перспектива за бъдещето на пали, палестинската държава и да осигури сигурността на израелската държава, защото от години има а, много смъртни случаи от едната и от другата страна. А, Палестина от своя страна да прояви отговорност, прозрачност в управлението на държавните си дела по отношение на Европейския съюз и да се види, да се придобие едно по-ясно виждане за това какво можем да мобилизираме на място. Става дума да се даде перспектива. А, а, защото младите хора в ивицата Газа смятат, че нямат бъдеще сега в връзка с, отново задействането на мирния процес от преди 20 години трябва да се направи нещо. Уважаеми колеги, това бяха някои наблюдения, които исках да представя пред вас, да споделя пред вас и ще се радвам на вашите реакции, защото като представител на Комисията по бюджета Смятам, че трябва да се сложи край на тези пет години, през които Европейския парламент като като съвместно вземащ решение по бюджета на Европейския съюз, който е всъщност основният финансов партньор, но той не може да отиде на място. Получихме решение. Ние бяхме там, за да можем да измерим въздействието на действията, които ще предприемем в полза на палестинците. Синанг, колега. Благодаря ви много. Благодаря за този доклад. Господин Кан поиска дума. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на господин Арчи за изложението, което показва какво се случва на място в ивицата Газа. И тук искам да подчертая и аз, че наистина е необходимо да се окаже повече натиск за мирния процес. Може ли да ни дадете повече информация? Това, което стана в Газа, че има собственост на цивилни граждани е била сериозно увредена. И във връзка с това, което казахте за потребностите там, до каква степен Помощта на Европейския съюз е, е действително е, полезна за подобряване на качеството на живот на палестинците там. Има ли възможност делегация е, депутати от Европейския парламент да отиде на по-продължително посещение? Казахте, че сте имал много ограничено време в Газа. И накрая а, а, Мислех си за следното, докато слушах вашето изказване. А, каква е разликата между цивилните, живещи в Газа и някой, който е в голям затвор? Какви са разликите според вас? Благодаря. Yeah, thank you, Mr. Благодаря, господин председателю. Първо изказвам съдоволство, че сте, това, че сте видели, че това парите, които се плащат от Европа до резултат в Палестина и че палестинците имат способности, ако имат възможност, но преди 2007 година, може би знаете, е било невъзможно да се изнася от газа. Аз съм го виждала с очите си, дори ако там се произвежда нещо и нещата се влушават. И е, трябва да кажа, че съм изключително разочарована както от отношението към това посещение, така и към дадената информация, защото ни, нито едно от двете не от, от отговарят на направените разходи, нашите очаквания. Позволете да припомня, че решението за това посещение бе взето през 2015 година след многократно суетени опити. Аз ръков, съм заместник-председател на групата за приятелство с газа, тъй като от 2011 година нееднократно ни е отказано посещение. Както вече бе казало, Европейския съюз е основен финансиращ фактор за палестинското население. Е важно да видим как се изразходват европейските фондове. Да, Газа се превръща в едно от най-мрачните места на, на този свят, но е, Европейския съюз не казва истината. Това е абсолютно неприемливо положение и най-сетне председателя Шулц се съгласи на формула да се осъществи това посещение от Афет, Баджет и Деви. Много е неприятно, че забавянето не беше 2-12 месеца и още повече, че не бе зачетен приятия формат и че днес получаваме тази незадоволителна информация. Изключително неприятно е, че единствения резултат бе всъщност осъществено след, преди, преди 5 месеца и днес чуваме тази кратка информация. Това е несериозно. Изисквам официален доклад от господин Артюи, който да бъде разпространен и в трите комисии. Има предвидени ресурси и е, персонал е, за това посещение, не само лично посещение на господин Артюи. Освен това, аз настоявам за съвместно посещение в най-кратък срок. Е, съвместно посещение от представители на трите комисии. Бюджет външни работи и развитие. Господин Фройнт. Благодаря, господин председателю. Радвам се, че сте се върнали жив и здрав от Съединените щати. Държа да го отбележа. М ние Изпратихме делегация в Палестина в началото на тази година и не ни се позволи да посетим ивицата Газа. Известно ни е, че положението, е, е, както каза и госпожа Алкен, е, е крайно неудовлетворително, което е съвсем меко казано. Мисля, че положението е, не се е променило вече от години, да не кажа десетилетия, и че Европейския съюз е, също не прави всичко по силите си, за да облегчи живота на палестинците, живеещи там. Е, чуваме гласовете от Израел и стигаме до извода, че решението на двете държави е на практика мъртво или почти мъртво както и не едно и две други решения преди това. Но в... моят въпрос е по-различен. Искам да знам какво е вашето мнение. Защо никой от нас не получава разрешение да посети Газа за вече, тук ми подсказват 5 години, вие бяхте първия. Това подсказва ли някаква промяна в политиката? Е, резултат от гузна съвест на Израел спрямо Европейския съюз. Как бихте определили е, тази, макар и мъничка промяна в поведението на Израел спрямо Европейския съюз. Благодаря, господин председателю оценявам личните усилия, положени от Жан Артуи за пътуването до Газа и срещата с тези хора. Е, положението очевидно никого не удовлетворява, но има обстоятелства, които трябва да бъдат споменати. Вие, господин председател, говорите за 300 хиляди евро годишно като европейски принос към а, палестинските органи на властта там. И на мен ми се струва, че доста пари отиват за социално-економическата инфраструктура и под, подпомагане е, е, бита и ежедневието на хората. Чуват има обаче и доклади за измами и корупция, както и за незаконно използване на тези средства за военни цели, за изграждане на тунели и въоръжаване и е, използвано, е, с оръжие използвани за терористични дейности. Господин Артуи, можем ли да бъдем сигурни, че голямата, по-голямата част е, от европейските средства наистина отиват за постигане на ем, законни цели? Господин Шафхаузен. Моят въпрос е в същия дух. Е, е, аз съм ръководил Европейския институт за сътрудничество. Имахме проект в Газа, е, но не го прекратихме поради липса на финансиране. И аз също искам да попитам, тези 300 милиона наистина ли се използват за ръмно? И второ, наистина ли е насъщно необходимо да даваме тези 300 хиляди? Не е ли по-добре да предложим ноу-хау в, е, за създаване на проекти и да предлагаме проекти на страни като Саудитска Арабия? Кат, Катар, някои други държави, които разполагат със сериозни финансови средства и са готови да подкрепят своите братя мюсюлмани в Газа. Е, питам се наистина насъщно ли е необходима нашата помощ? Не е ли по-полезно да подготвим проекти и да ги представим пред онези, които се пишат приятели на хората, обитаващи е, ивицата Газа? Е, госпожа Гомеш има думата. No. Thank you. Uh, I'm, I'm, I'm very Извинявайте, че не можах да изслушам господин Артюи, но като чух колегите и техните въпроси, аз искам да попитам нещо беше време, когато господин Тони Блер бе назначен за известен вид представител за газа и той имаше проект за шивашки услуги и се оплакваше, че имало много политически пречки. Всеки път, като съм била в Газа, съм се чувствала ужасно. Това е затвор на открито, а сега вероятно е по-лошо, отколкото при последното ми посещение, което наистина ме, ме ядосва. Ние плащаме, без да имаме думата а положението дори се е влушило. Не става дума дали те, тези пари, не става дума за е, отчитане на тези пари за нуждите на хората. Въпросът е има ли смисъл, ако не се стигне до конкретни действия в посока към Рим, а, мирния процес, да продължаваме ли да финансираме с всички усилия, които полагаме, този затвор на открито на практика? Господин председателю, имате думата. Благодаря. Благодаря, колеги, за направените изказвания и поставените въпроси. Съмнявам се, че ще бъда в състояние да отговоря на всички от тях. Е, и съм малко объркан, че тази мисия поражда въпроси и недоволство мисля, че трябва да припомним, че откакто Хамас е, взе властта в Газа през 2006 година и последвалите действия и блокадата от 2007 година, всички посещения в Газа са по разрешение на израелското правителство. И е, е, имаше забрана, което означава, че не можем да изпращаме е, от 2011 година никакви мисии на място. Положението претърпя промяна и в тази рамка председателят Шулц е, е, заяви на председателите и възложи на председателя на комисията АФЕТ, на Деви и на мен през 2015 година да направим едно първо посещение, за да отворим вратата, така да се каже, да прокараме път. И ние съгласувахме нашия дневен ред, но нещата се стекоха така, че в крайна сметка аз отидох в крайна сметка сам, за да видя как стоят нещата на място отидох само в качеството на председател на бюджетната комисия и нищо повече. И си представете, че за 24 часа не мога да направя одит и да проверя на място дали документите и фактурите отговарят на свършената работа. Оставам, принуден бях да, се, да остана в един по-общ план, да посетя местата, да видя средните предприятията да присъствам на едно събиране под формата на местен пазар, местен пан, панаир на местни бизнесмени, получили микрокредити от Европейския съюз и от други международни организации. Впрочем, ние сме единствените, които работят там, в тази посока. Не съм, нямах възможността да си изградя категорично мнение, което вярвам ще разберете. Каква е разликата по повод първите въпроси поставени от колеги? Дали това е затворно открито? Аз бих определил газа като гето и е изключително трудно да се излиза от там. И е, единственото ГКПП е Карем Шалом и всяко прекарване на стоки там минава през скенер и е, израелците много зорко следят дали има някакви стоки, които могат да се използват за оръжие срещу Израел или съответно е, материали за изграждане на тунел между Газа и Израел т.е. говорим за изключително силно подозрение и, и е, резултата, е, аз видях сгради от 3-4 етаж, които са разрушени. А, плана за възстановяване се бави, защото на място няма истинска координация. Срещах се с местни партньори, които очакваха много от местните избори през октомври. Е, е, е, така че при пълна неяснота, пълна липса на яснота, е, това, това, което аз видях и тук, близо до египетската граница, аз е, е, чувах шума, звука, гласа на събитията от Синай. Тоест, говорим за крайно нестабилна среда и е, много относително понятие за сигурност. Е, вся, е, всякакви подходи към газа са затворени и Маргарет Окен, заместник-председател на делегацията за приятелство с Палестина, трябва да ви кажа, че бях поканен от делегацията през октомври и се надявах да разсея до някъде това на негативно настроение. Нямаше е, официална делегация. Няколко дни след официалното си завръщане аз не мога е, да се заех да, да пиша доклад, е, изводи това, което впечатленията, фактите, да нахвърлям някои препоръки през декември предстои да застана пред вашата група с този доклад и аз ще предложа на Комисията по бюджет за 2017 година да предвиди посещение в Газа като в продължение на тези мои първи впечатления да отидем по-нататък в размислите и наблюденията така че е, моя доклад е, ще бъде изготвен, е, но разбира се, аз ще го подготвя на френски, след това ще бъде преведен, за да ви бъде предоставен на цялата ни общност. Но подчертавам, той, този доклад няма никакви претенции защото нашите правила на външните служба беше да не прекарвам там нощта. Има служители, които могат да останат няколко дни, но хората, които отиват на мисия на службата за външна дейност, нямат право да пренощуват. Там, което мен, ако питате, е странно, но очевидно другите национални представителства се ръководят от същото общото правило. Имахме възможност да говорим с хората там. Така че аз нямам никакви претенции, че моите наблюдения и препоръки са от последна инстанция. Просто искам да кажа, че ако ако Европейския съюз изразява единна позиция, трябва да кажа, аз се срещнах с хора, които не, не, не са съвсем наясно каква е нашата визия, защо финансираме това, а не онова и тази онези процедура. Говорих за пътя и характеристиките. Тук се има правила, от Комисията за деблокиране на средства и на първо място стои интереса на местното население. Това смятам съм длъжен да ви кажа. Е, е, е, защо отидохме. Мисля, че целта беше да направим една първа стъпка, да излезем от тази задънена улица, защото от пет години ние, бидейки първи донор, нямаме възможност за посещение, което е абсолютно неприемливо. Сега не съм не, не, дали сме сигурни, че тези е, средства не отиват по криви пътища. Честно казано, не не видях нищо, което да ми даде право да е, си изработя позиция по този въпрос. Европа се доверява на е, работещите на място и сега много предпазливо ще се изразя, но когато финансираме хуманитарни акции в други близки региони, аз също не съм сигурен, че част от финансирането не попадат в ръцете на посредници, на местни власти, които или по различни местни представителства срещу които ние в общи линии се борим. Може би е, трябва да бъдем реалисти и прагматици във всички хуманитарни дейности, които могат да се осъществяват тук и там. Е, има ли промяна? Е, аз не мисля, но не съм, няма, не мога да стъпя на нищо, за да имам мнение на този въпрос. Не съм правил проверки на място, не съм правил одит, е, бях в е, един център за обучение на жени, които са под защита. Това е проект, който е под управление на правителството. Това, което правят, върви във вярната посока. Но дали при плащането не, на фактури някой не е прибрал нещо, не мога да кажа. Бях в е, една млекопреработвателна фабрика, видях как как се преработва якото, но не съм проверявал е, счетоводството им. Е, е бях в текстилна фабрика за конвекция за е, деца. Там работеха основно мъже и работеха много добре за износ, както казах. И Карим Шалом, е, да речем, о, о, 800 камиона влизат и 80 излизат. Дисбаланса е пълен при вноса и износа в газа. Е, Тони Блер, Блер, да, да, да той да, говори, е говорил също по въпроса за преработателната станция за, за стигане до терасата се върви по едни много хубави мраморни стълби, но трябват още близо 20 милиона, за да заработи системата. Но не съм сигурен, че има канализация, за да могат да се обхванат отпадните води от съседните части на града и се питам дали не е по-добре да, да помислим а, а, за израелските земеделци, които от другата страна третират отпадните води и ги използват за наторяване и напояване. А, така че тук трябва да се помисли за помиряване между а, израелските и палестинските власти, което е, работи, да речем, за производство на електричество, за преработка на морска вода, но това са сериозни разходи за инфраструктура, без да сме сигурни в резултата може би трябва да се мисли за микрокредити, за е, микропредприятия. Е, все пак безработицата е 40% и 60% след младежите. А, това е което видях. Това, което наистина ме шокира е, че Европейския съюз, който е първия донор, донор не участва в фундаментални преговори да се търси е, място, е, наш, да се търси наш представител около масата за преговори. Така че мисията беше интересна е, но така или иначе беше твърде кратка. Бях сам. Е, но като говорим за следващи мисии за 2017 година, но би бил... И трябва да помислим за това, но съдейки по опита си от други мисии в Ливан, Турция, Йордания, нашето представене пред на място не, не ми се струва, че върви по ясен път с цели и приоритети, които да са недвусмислени. Добре, кредити, хубаво, но каква е общата ни визия? каква е общата ни стратегия. Тук мисля, че е, е ваш ред на комисията АФЕТ да даде отговор на тези въпроси. Следващо изказване. Благодаря много, господин председател. Благодаря на господин Артуи за направеното изложение. Внимателно следя случващото се в палестинските територии. Християнското малцинство там е в доста тежко положение. В европейския бюджет и европейските проекти обръщали се внимание на изключително язвимото положение на палестинските християни, независимо от това дали са в Газа или не. Много е важно а, да бъдат защитени с европейски средства, защото е ужасно да кажем един е, квалифициран гинеколог да не може да упражнява професията си само защото е християнин. Внимателно изслушах въпроса ви но аз бях в Газа 24 часа. В срещите, които проведох, не съм получила информация, с която точно да отговоря на вашия въпрос. Разговарях с неправителствени организации на място и вярвам, че да, те работят без да дискриминират. Искрено вярвам, че е, е, нашите екипи е, внимателно вземат предвид всички очаквания и потребности и е, са над е, каквато и да било дискриминация. Е, трябва да се срещнете с християните там. Аз съм пастор и а, е, съм се срещал с тях. Е, те са много силно вярващи. Искам да чуем обаче и коментари от а, е, службата за външна дейност и на, от комисията, тъй като те имат представители тук. Мисля, че би било подходящо да ги изслушаме.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 по е, посещението, но е, ако разбрах правилно колегите, те искат нещо по-конкретно по същество, по съдържанието. Може би това трябва да включите в своя отговор, защото вие казахте всичко, но нищо по съдържанието. Непонятно ли се изразявам? Надявам се, че ме разбирате. Ако ме разбирате, слушаме ви. Е, Mr. President, eh, if I understand well, eh, the visit... Господин председател, ако правилно разбирам, посещението на господин Артуи е, беше посещение поръчано от председателя на Европейския парламент, господин Шулц. Европейската служба за външна дейност участваше активно в подготовката и се е, е, е, бяхме много заинтересовани от информацията, която господин Арти е, която господин Арчи ни предостави. Как развиждате вие ситуацията, пита председателят. правилно ли отразява нещата, господин Арчи? Смятате ли, че има практически проблеми при приложението на програмите? В, от наша гледна точка, проблемите, с които се сплъскаме в отношенията с Израел и Палестина, че е, с програмите си за развитие за хуманитарна помощ сме принудени да действаме в рамките на ситуация, която е противна на нашата позиция. Ние сме против окупацията и блокадата. Няма, прека... няма голяма помощ, която можем да дадем, която да компенсира е, вредните последици на окупацията. Какво се опитваме да направим, как се опитваме да действаме? Първо опитваме се да поддържаме връзки с Израел, така че програмите, които провеждаме в региона, да, водят, да, да бъдат изпълнени успешно. Ето, например, по споменатите от господин Артуи проекти за инфраструктурата пътна и пречиствателна. По тези проекти непрекъснато сме във връзка с израелците, Включително през септември договорихме Израел да предостави енергията необходима за инсталацията, както и необходимите условия. Какво друго а, правим в областта? Опитваме се да работим с палестинците, да им помагаме да изграждат институции и капацитет, за да могат възможно най-добре да извлекат полза от помощта, която предоставяме. На трето място контролираме финансовите, използваме финансовите механизми, предоставени от за контрол, предоставени от Сметната палата, за да контролираме разходването на средства. И така, доволни ли сме от ситуацията? Не, не сме. Не бихме искали тя да е такава, но в настоящата ситуация се опитваме да използваме средствата възможно. Имаме още един въпрос. Говорите за окупация, защото израелците не са в Газа. За Хамас ли говорите? И как оценявате сътрудничеството между Хамас и е, палестинските власти в Газа. Защо не се постига нищо? Защото палестинската власт няма там оперативни правомощия. Или смятате, че това не поражда проблем? Мистер Президенте, Господин председател, когато говоря за окупацията, говоря за Западния бряг за посещението на председателя Ти. В случая Газа блокадата е най-голямата трудност за Хамас и палестинските власти. От много време призоваваме за помирение сред палестинците. По-настоящем положението в Газа не е много добро, но се опитваме да влияем възможно най-много на палестинските власти, да направим всичко възможно. Министрите, които са компетентни в отделни области, например за, за газа, инфраструктура и прочие, и нашите отношения с палестинските власти са достатъчно добри, за да се постигне напредък. Работим и с мисията на ООН. 20 милиона евро са предоставени чрез тази мисия за съответните услуги, включително и образование. Е, е, е, Благодаря. Бих искал да се върна на въпроса, зададен от колегата Бас Пелдер. Разбирам, че сте имали твърде малко време и е нямало как да се занимаете с всички проблеми, обаче за мен преследваните мълцинства трябва да се разглеждат като приоритетен въпрос. Става дума за положението на християните под властта на Хамас. След това случващото се в Газа, в крайна сметка, там нещата се правляват от Хамас и трябва да се интересуваме от правата на човека под управлението на Хамас. Длъжни сме да проявяваме интерес към проблемите, които могат да възникнат поради тази политическа ситуация. На трето място, що се отнася до дискриминираните общности, това само по себе си, грижата за тях сама по себе си не е дискриминация. не мисля, че може би не съм разбрал правилно смисъла, в който потребихте думата дискриминация. Е, е е. И аз искам да задам един въпрос. Първо, мисля, основавайки се на лични наблюдения, тъй като съм посещавала Газа много няколко пъти, че в Газа се нарушават правата на всички, не само на християните. И на християни, и на мисулмани, и на нерелигиозни хора, защото това е една територия затвор. Там не се зачитат правата на човека изобщо. Нито когато съм била там а, поради израелската окупация или в днешно време поради блокадата. И моят въпрос е следният. Какво ще стане, ако, ако откажем да плащаме за тази блокада, защото ние всъщност е, храним е, обитателите на създателния от е, Израел затвор. Ако Израел трябваше да плаща, нямаше ли да се промени това? Но, е, да, действително това, че не се, няма права на човека в Газа, не зависи само от Израел – а, от Хамас. Коментари и без микрофон. Искате ли думата за кратък отговор? Благодаря, господин председател. Благодаря за въпроса. Действително, това са въпроси, които си задаваме редовно. Би ли било по-добре да спрем да плащаме. А, това ще, е, ще доведе ли до по-добро развитие за палестинците? Обаче до тук отговорът ни е бил не, защото нашата помощ е от решаващо значение за оцеляване на хората там. Много хо, палестинци а, е, имат нужда от тази подкрепа. А, и от гледна точка на здравеопазването, и от гледна точка на образованието. А, не успяваме да а, компенсираме изцяло ефектите на блокадата, но попълваме една празнина, празнота, която никой друг не би попълнил. Със сигурност нямаше да платят за това, например, а, арабските държави. Ако не го правим ние, никой няма да го направи. Господин Арчи, не изкривявайте думите ми моля. Бях там на кратко посещение като председател на комисията по бюджета и моята цел беше да разгледам положението на място и по-конкретно начина по който се използват средствата, които са предоставени на Палестина от европейския бюджет. Съобщих ви какви са моите наблюдения. Газа, както ви казах, е гето положението с правата на човека е много важно, но когато има 60% безработица сред младите и 40% безработица сред възрастните, основният въпрос е къде са приоритетите. Ясно е, че Хамас не, от... не поема своята отговорност за координация и е, цялата помощ, която можем да предоставим, търси в крайна сметка някой, който да е координира на място. Знам, че палестинската държава обмисля възможността за регионализация, за да може газа да бъде управлявана като един регион, един, един е, е, регион и евентуално да е, има местни власти, които да вземат предвид обществен интерес и възможностите за по-спокойни разговори с Израел. Но това не се случва и властите взеха решение да се отложат изборите. Вземайки предвид и случващото се в Йордания. И така в Газа има общности, които биха могли да бъдат преследвани, но, както съвсем откровено ви казах, нямах възможност да се запозная с тяхното положение. Програмата, която ми беше изготвена, не ми позволи да се занимая с тази тема. А, мисля, че това е а, област, в която вие сте много по-добре информирани и компетентни а, комисията по външни работи. Но основният проблем в Газа е усещането на хората, че нямат бъдеще. И така, то, се, опитвах се да ви кажа следното. Ние, Европейски съюз, сме основният източник на финансови средства. Така че, може би, е, трябва да намерим езика, на който да разговаряме и с палестинските власти и с Израел. Защото в крайна сметка, ако ние сме най-големи източник на финансиране, е възможно, както госпожа Гомеш каза, Израел да разглежда нашата хуманитарна помощ като облегчение за своя бюджет. Правят се опити за умиротворяване на ситуацията, да се дават повече визи за излизане на гражданите на Газа. И тук обещавам, че ще бъде преведени на английски моя доклад, към който прави е, интерес. Председателят на делегацията за Палестина. И като най-голям източник на финансови средства сме длъжни да имаме визия и стратегия. Нещо, което опасявам се на този етап не е напълно ясно формулирано. Благодаря за поканата. Благодаря, господин председателю е, с вашето, вашия доклад възобновихте интереса към темата, както и коментари, че е необходимо да задълбочим работата по тази тема. Ще посетим Рамала и Иерусалим. Темата остава на наше внимание като Европейски съюз ние трябва да сме наясно, че постигаме резултат с нашите средства, да подпомагайки здравеопазването, образованието, работейки за правилна желаната нагласа и да трябва да установим къде са слабостите и къде, през какви пукнатини парите потичат в нежелани канали. Това също трябва да се помисли. Нееднократно сме разговаряли е, с политическите власти да се ограничат такива въпроси. Това се отнася и за ивицата Газа, е, включително и за Хамас. Е, благодаря ви най-сърдечно за присъствието. Господин Артюи отговаря. Мерси.